Okay, colleagues. И така, уважаеми колеги, моля ви да запазите тишина. Съобщение на председателя е следващата точка. Няма такива. Преминаваме нататък. И отиваме към гласуването. Предложение за регламент, изменящ регламент 443 условия за постигане на целта за намаляване на емисиите на въглероден двуокис от нови леки пътнически автомобили. Първо ще гласуваме този доклад. Извадете картите си, нека да направим проверка. Come on, Jorg. Come on, Jorg, get your card in. and can you press a button, Joe, any button? This is just a test. Can you press a button? Моля, натиснете бутона. Става въпрос за тест, за пробно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приключваме. Всеки си е спазил квотата. Значи започваме тогава. И естествено трябва да добавя и приноса на госпожа Лихтенбергер. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 56. За, против, въздържали се, отхвърля се. 52, 53, 54, 34, 35, 36 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Отиваме на компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10 и 70. Заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 и 4 заедно. За, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и девет за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Тринайсе за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 и 5 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, за по 19, благодаря, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 38. Всички ли гласуваха? Е, НП един глас в повече. Благодаря всички ли гласуваха? Край на гласуването. 14 гласа за, 28 против. Отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по доклада, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Е, НП имат един глас повече. Край на гласуването. 37 гласа за, 5 против, въздържали се няма, приема се. Преминаваме нататък. Леки търговски превозни средства. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Кратка пауза, докато се налее мляко. Изменение 33. За, против, въздържали се, отхвърля се. 34 и 21 заедно за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Начало на гласуването по 34 и 21. Социалистите и демократите имат един глас повече. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 гласа за, 17 против. Приемат се. 37 и 39 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 38 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но правим проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Е, НП един глас повече. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 на 21. Добре е, че следя какво правят двете големи групи. 36 за, против, въздържали се. Правим проверка по 36, начало на гласуването. Мисля, че това се приема, но да видим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 21 на 21. 40 за, против, въздържали се. Правим проверка по номер 40, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 24 на 18. Тъй като изменение 40 се приема, има устно изменение от докладчика. Ще го прочета. Чуйте. Specific emissions target derived from the application of the multiplier set out in paragraph 1 shall be capped at 2.5 grams CO2 per kilometre per year for each manufacturer. Now I sincerely hope Надявам се, че всички разбират какво точно означава този текст. Иска ли докладчика да обясни съвсем накратко за какво става въпрос? Благодаря, господин председател. Изменението, което одобрихме току-що, е свързано с така наречените допълнителни кредити – Ние се опитваме да ограничим емисиите на въглероден двокис до 2,5. По това становище за леките търговски автомобили също гласуваме за така наречените допълнителни кредити и би трябвало да приемем същата политика. Значи това е допълнение сега Това е допълнение към изменение 40. За. Има ли възражение? Има ли възражение, Матио? Искам само да кажа, че ще гласуваме по това, но предлагам на НП да гласува против. Разбирам, но нямате възражение към устното изменение, така ли? И така, този текст като допълнение към изменение 40 за, против, въздържали се, правим проверка. Мисля, че се отхвърля, нека да направим проверка. НП имат един глас повече. Благодаря. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 гласа за, 25 против, отхвърля се. Сега изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се. Проверка по 42. Мисля, че се отхвърля. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха?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 въздържали се, проверка. Начало на гласуването по изменение 16. Мисля, че се приема. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да. 33 на 9. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2 за против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се. Проверка по 27. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 15 за, 25 против. И сега окончателно гласуване по досието. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Имаме един глас в повече от НП. И сега има един глас повече от социалистите и демократите. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Приема се 36 гласа за, 5 против. Поздравление за докладчика по тези два доклада. Следващата точка от дневния ред. Информация относно тристранните срещи. Госпожа цикал тук ли е? Ще започнем с доклада относно срещата посветена на тахографите. Силве има думата. Благодаря, господин председател. Миналата сряда на 20 март се състоя третият тристранен разговор – на който разговаряхме за тахографите. Срещнахме се с Ирландското председателство и постигнахме много голям напредък. До голяма степен изяснихме нормативната уредба. Съветът и парламентът съумяха в много отношения да усъвършенстват предложения текст. Преди да направя по-подробно изложение, нека първо сърдечно благодаря на секретарията за голямата подкрепа, която ни оказваше през цялото време. Благодаря на докладчиците в Сянка и на сътрудниците на политическите групи. Усъвършенствахме предложения текст, представени от комисията в много отношения. Успяхме да изясним немалко аспекти, например във връзка с защитата на данните и по-точно на личните данни. Изяснихме и въпроса за новите функционални характеристики на тахографите. Разговаряхме за отделните функционални характеристики, за предупрежденията и други. Ще се предвиди един допълнителен член за тахографите. в който ще се отрази позицията на парламента от първото четене. Става дума за цифровите тахографи, за тях трябва да се предвидят мерки, които да гарантират действителна конкуренция при реализирането им на пазара. А що се отнася до проектирането, до материалите, които следва да се използват. Бяха предвидени и нови разпоредби. Предвидени са и нови разпоредби за контролните органи. Същевременно са изготвени и някои разпоредби във връзка с с общото тълкуване на разпоредбите на социалното законодателство. Оценката на нови тежкотоварни автомобили или на такива, които са били преоборудвани. Разговаряхме и за това. По време на тристранните разговори парламентът наистина положи големи усилия за постигане на напредък в областта на разпоредбите на социалното законодателство. Темата наистина бе много деликатна, тъй като председателството още от самото начало решително се противопоставяше на започването на преговори по тази тема. Председателството не желаше да се предвижда нещо в допълнение към вече предложеното от комисията. То бе против всички предложения на парламента. Но, въпреки това, успяхме да си извоюваме декларация от страна на комисията за преразглеждане на регламента от 2006 година, като се има предвид, че преговорите бяха трудни, аз в качеството си на докладчик поех отговорността за това да се предвидят някои изключения на ниво съвет във връзка с използването на тахографи при тежкотоварни превозни средства под 7,5 тона. Тъй като в случая става дума за превози с нетърговска цел – А що се отнася до 100 километра и по-точно разпоредбата за радиус от 100 км от фирмата, говорихме за това по време на тристранните разговори. Парламентът настояваше в текста да се отчете неговото предложение за водачите, извършващи превози с нетърговска цел. Друг важен от политическа гледна точка аспект бе необходимостта държавите членки да предоставят необходимото оборудване на контролните органи, за да могат те да извършват контрол и от разстояние, както и да предават информация от разстояние. Държавите членки се противопоставят на тази мярка с аргумента, че би било прекалено скъпо на контролните органи да се предоставя такова оборудване. Економическата криза е засегнала не само държавите членки, но и сектора на транспорта. Затова, според държавите членки, за превозвачите би било много трудно да осигурят нови цифрови тахографи, при положение, че държавите членки не предвидят някакво минимално равнище за използването на тези уреди. Наистина бе трудно да намерим отговор на въпроса за делегираните правни актове в отличие от другите. Още от самото начало бе ясно, че Що се отнася до техническите спецификации, не би следвало да се предвиждат делегирани правни актове. Исках да се приеме текст, който да е законосъобразен, т.е. е в съзвучие с основополагащите договори, както и текст, който да отчита правомощията на парламента правните служби и на трите институции работят за това, колкото се може повече да се разшири приложното поле на основния регламент, така че то да включва процедурата за съвместно вземане на решение. все още не е изцяло изготвен мандатът за водене на преговори за този регламент. Междувременно ще трябва да обсъдим още две теми, а именно, че тахографите не бива автоматично да се изключват, когато се изключва двигателят. Това е единият въпрос. Другият въпрос е, че би трябвало на водачи да се предоставя право за управление в друга държава членка за до 85 дни. Това са по-технически въпроси. Ако съветът приеме другите две основни предложения на парламента, а именно за предвиждането на минимални изисквания за тези уреди, както и че от приложното поле на текста трябва да бъдат изключени водачите, извършващи превози за нетърговски цели, непрофесионалните водачи, в случай, че се движат в радиус от 100 км от фирмата с тежкотоварни автомобили с товароносимост до 7,5 тона. Мисля, че ще постигнем успех. Благодаря на всички, които ми сътрудничиха. Колеги, има ли въпроси? Ние имаме позиция на парламента. Това е, е решено, така че ако имате някакви въпроси, е, за това сме тук сега. Госпожа Лихтенбергер, заповядайте. Ja, und genau das möchte ich auch. Наистина искам да говорим за преговорите. Първо комплимент за госпожа докладчика. Тя наистина много решително отстоява позицията на парламента. Позицията на съвета по този въпрос, според мен, е скандална. Съветът разчита на две стратегии. Първо, нормативна уредба с толкова много пръзноти, че от нея няма да има никакъв ефект. А втората стратегия е просто да се блокира цялата процедура така, че въпросът за тахографите просто да не е добре уреден. Скандално е това, което предприема съветът. Това е обидно за всеки, който поне малко разполага с експертни познания или се занимава с проблемите на движението по пътищата в Европейския съюз. И трябва наистина много категорично да заявим това. Трябва ясно да кажем, че съветът просто ни изнудва. Господин Пиркер, благодаря, господин председател. Само два въпроса. Първо, не ми стана ясно какви са разпоредбите за изключенията. Доколкото разбираме, предвидено изключение за непрофесионалните водачи. Доколкото разбирам, ще настояваме за изискването от 100 км. Второто изключение се отнася до член 13. Тук в комисията взехме съвет да се предвиди изключение и за доставките на строителни материали. Но докладчикът не каза нищо по този въпрос. Би ми се искало да знам как стоят нещата с това изключение. А що се отнася до приложното поле, предложихме то да включва превозни средства с товароносимост 3,5 тона, а не 2,8. Преди да отговоря и докладчика, но не искам докладчика да отговаря в открит форум каква евентуално ще е позицията ни за преговори е, с съвета, така че нека да напомня това. Не, ние в момента дискутираме и ще преговаряме по нашата позиция. Господин Фербер, въпрос ли имате да зададете? Да си sagen, стратегия, kann Разбирам, че не можем да разискваме по стратегията, но с оглед на графика би било интересно да знаем кога ще се обсъжда коя тема, за да можем през идните седмици да съдействаме на докладчика. Това не е труден въпрос. Следващия триалог, само един остава. 10 април е датата, аз ще присъствам там също. И да се върна отново на думите на госпожа Лихтенбергер. След Корепер ще е срещате. и Ясно ми е какви игри се разиграват в момента, значи 10 април. Господин Пъркер, може ли да си изключите микрофона, иначе изглеждате добре, ама ще ви гледаме 24 часа. Am, am, am, subliniat, am subliniat în prezentarea mea faptul că... Uh... Госпожа Тикао изложението си наблегнах на това, че комисията отправи предупреждение във връзка с предложенията за парламента на парламента за разпоредбите на социалното законодателство. А що се отнася до превозите на строителни материали, то комисията бе против предвиждането на отделен режим тя бе против това да се прави разлика между превозите на строителни материали и други превози. Обяви се против всички предложения на парламента, включително и на предложението за замяна на 2,8 тона с 3,5. Единственото, което можем да се опитаме да спасим, което можем да поставим като условие за споразумение, е в член 3 да се предвижди стойността от 300 км. Трябва да изискаме и да се изключат от приложното поле непрофесионалните водачи, т.е. тези, които управляват превозни средства с товароносимост под 7,5 тона. Това е много важно, Борим се за включването в приложното поле на това изключение. Това бе единственото ни предложение, против което комисията не се обяви изцяло. Да се надяваме, че ще можем да спечелим на своя страна и съвета. I'm, I'm be... На 10 ще присъствам на тази среща. Не, че искам, имам някакви проблеми с докладчикът, но не е лошо и така човек да кръжи наоколо. След е, триалога, независимо от това какво ще се реши, ще се срещнем и ще продължим дискусиите. Още по същия въпрос ли искате да се изкажете? Госпожа Майснер, всички трябва да се осведомят за това какъв е ходът на преговорите, за да можем да постигнем нещо и спрямо правителствата си. Yeah, well, this might come as a... Може би е, ще се изненадате изключително силно, е, колега, но е, господин Фостер има много повече влияние в, върху правителството на Обединеното кралство, отколкото аз, а пък и госпожа Бенин. И ако мога да продължа с втория триалог от 21 май Европейските транспортни мрежи, господин Комуцакос, госпожа Гурма и останалите все още не са се сбили, добри приятели са. Така е, господин председател. Това е господин Коцомакос. Срещата бе проведена в много добър климат, бих казал. Имаше много добри резултати. Техническите служби ни осигуриха много добра работна основа за това. Нека да ви припомня, че на първата среща бяхме решили асистентите и колегите да работят съвместно, за да подготвят именно срещата, тристранната среща и точно така се случи. По време на срещата обсъдихме три основни момента от насоките. Точките от преамбюла, глава четвърта – за координаторите, коридорите, също и е, раздел първи, където се съдържат всичките основни, е, основополагащи дефиниции, които се използват после в документа. Те са от ключово значение за да има логична последователност и баланс в доку... документа. Общото заключение е, че съвета се държи много, много конструктивно да кажа по-конкретно по четвърти раздел за коридорите и координаторите. Съвета се придвижи на много голямо разстояние, за да координира схващанията си с тези на парламента. Все още има известно разминаване, но все пак искам ясно да обознача, че съвета има добро желание да измине това разстояние, което в момента а, съществува между нас. Втория положителен момент е, че съвета прие имплементиращите е, актовете за е, изпълнение, е, което за нас беше много-много приятна изненада. Това са две много-много положителни позиции от тяхна страна за четвърта глава и за актовете за изпълнение. Парламента иска да има по-голям елемент на гъвкавост по два много важни за нас въпроса. Първият е за ангажиментите за плащания от страните членки. Това е точка 1.4. Финансови резерви се нарича точката. И ние настояваме да има по-голяма гъвкавост, т.е. да се правят по-малки ангажименти по отношение на финансирането. И, и втория момент, където парламента иска да има повече гъвкавост, е, е графика, вре, времето, т.е. 2300-2050 година. Защо? Съвета счита, че предвид на економическите обстоятелства по-общо и по отношение на финансирането, е необходимо да има по-голяма гъвкост. Парламента ще да това извинете. Тоест, ние искаме повече гъвкавост, не поехме никакви ангажименти и не подкрепихме линията, предлагана от съвет. За крайния срок 2300 за ключовата мрежа казахме, че не сме готови да преговаряме. За 2050 също така поискахме или изявихме желание да запазим позициите си. Край на хреща да говорим за срок, който остава доста далеч във времето. Е, спомена се идеята за гъвкавост и казахме, че ние ще изчакаме да видим как ще върват е, преговорите по другите важни раздели, втори и трети за техническите изисквания и други. И е, за да приключа с увода си, мога да кажа, че основният извод е климатът е положителен. Съвета прави крачка в посока на това да посрещне исканията на парламента на много, по много от важните въпроси но искат в отговор ние да бъдем по-гъвкави за някои неща, които според нас обаче са от ключово значение и ние ще се борим до край. Искате ли да добавите нещо? Е, господин Ерток, благодаря господин председател, колеги. Ще се спра върху някои детайли, за да знаете за какво става дума в разискванията. Колегата Комоцакос говори за глава четвърта, в която се визира най-вече структурата на коридорите. Това е и един от основните елементи на законодателния текст – по време на тристранните разговори постигнахме редица положителни резултати. Имаше обаче и различия, най-вече във връзка с глава четвърта. Парламентът, съобразно предоставените му правомощия в рамките на мандата, ще се придържа към структурата на коридорите и най-вече към платформите за коридорите. Координаторите на коридорите трябва да имат ясни задачи за всички коридори, включително и за морските магистрали, както и за системите на управление на железопътното движение. За нас е много важно също да се включи да се включат, извинете, местните и регионалните органи по време на планирането на инфраструктурата. Съветът не е готов на компромис, да се надяваме обаче, че ще постигнем такъв по време на следващите три странни разговори. Миналата седмица, когато ви докладвахме, казахме, че има още различия във връзка с проектирането на платформа на коридори, Първоначално съветът предложи да се направят специални работни групи. Ние се противопоставихме на това предложение. Бе въведен един стабилен модел за платформите за коридорите – в рамките на този модел се предвиждат структури, които да бъдат председателствани от координатора. Що се отнася до координаторите, постигнахме споразумение по техните основни функции. Следва да се въведе още един допълнителен координатор за морските магистрали и системите за управление на железопътния транспорт. Що се отнася до участието на местните и регионални органи в платформите на коридорите, то това е една първа стъпка в правилната посока но има още какво да се направи. Един важен въпрос във връзка с следващите тристранни разговори, както и във връзка с механизма за свързване на Европа се отнася до привеждането в съответствие на вече съществуващите железопътни коридори с основните коридори, коридорите от основната мрежа. Трябва да се приложи достатъчно гъвкав подход, така че да не се дублират структурите. Същевременно трябва да се осигури и тяхното функциониране. А що се отнася до глава първа, ще направя кратък коментар и по нея. Говорихме най-вече за член 1, алинея 4 по отношение на задълженията и сроковете. Можете да си представите, че съветът прави всичко възможно за разводняването точно на тези разпоредби, но ние не приемаме тази негова позиция. Становището ни е ясно, а именно, не би следвало да се предвиждат резерви при финансирането. Трябва да се придържаме и към сроковете 2030 и 2050 година. Колегата Комуцакос обаче правилно каза, че тъй като срокът до 2050 година е доста дълъг и визира цялата мрежа, би следвало да предвидим известна гъвкавост. Но що се отнася до 2030 година, позицията на парламента е категорична. По отношение на определенията в глава първа, за нас бе важно да определим в какво точно се състои допълнителната полза на ниво Европейски съюз. Така че и съветът и парламентът да застанат зад едно определение. Тук има още какво да се обсъди в детайл, но постигнахме един голям успех, а именно съветът е готов да въведе определение за социално-економически анализ на разходите и ползите, който да визира и оценка на въздействието върху климата. Успяхме също така заедно с съвета да се наложим за нашата категоризация на целите, а именно устойчивост, ефективност и предимства за ползвателите. През идните седмици ще работим най-вече в областта на определенията. Ще работим за това да се предвидят общи определения за този текст и за механизма за свързване на Европа. Мисля, че и съветът и комисията проявяват воля за това. Това бе всичко от моя страна. Следващите три странни разговори са на 25 април. Благодаря. Преди да дам думата на колегите за въпроси, нека да ви напомня, че става въпрос за обратна информация от страна на колегите. Не предвиждаме дебат. Може би някои елементи не би трябвало да се изтъкват тук в залата, преди да имаме окончателна позиция, тъй като ушите на стените не са малки, ако мога така да се изразя. Моля ви да имате предвид е, този факт, когато задавате въпроси. И тъй като днес имаме малко повече време, искам да ви кажа, че когато стигнем до пакета за железниците, няма да можем да си позволим лукса всеки докладчик да говори по 10 минути. Имайте го предвид. Госпожа Аяла Сендер, господин Пиркир, госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Трябва да се зададат някои въпроси тук. Съгласна съм с казаното от гъвкавостта. За гъвкавостта по-скоро. Трябва да кажем, че не можем да говорим за гъвкавост в рамките на сроковете за работа. Какви са тези срокове за такава важна инфраструктура? Май като че ли се връщаме назад. Досието е изключително техническо и би трябвало да работи малко по-предпазливо. Сега конкретния въпрос. Комисията имаше предложение да се разделят транспортните коридори за превоза на стоки от останалите. И така стигам до управлението на коридорите в съществуващата система – Комисията се опитва да управлява тези коридори и по някакъв начин да ги раздели от коридорите в механизма за свързване на Европа. Ако вземем предвид Вия Балтика от Талин до Венеция, какво ще стане? Ще се отклони този път и ще отиде към Амстердам, така ли? Ако ще задавате въпрос, задавайте го, казва председателя. Няма да преминаваме през всичко, което сме договаряли и обсъждали вече. Знаем каква е нашата позиция в преговорите. Имаме първо четене в парламента. Доклада беше във връзка с тристранните диалози. Вие имате възможност да задавате въпроси относно протеклите вече разговори, а не да обсъждате вие Балтика и така нататък. Така че въпроси, въпроси. Продължава госпожа Сендер. Ами задавам въпрос относно нещо, което комисията предложи в рамките на ТНТ и правя връзка с механизма за свързване на Европа. Има ли нещо ново от комисията? Това е въпрос в това отношение. По някакъв начин е, хода на разговорите е, се промени. Чуваме сега предложения за 38 пристанища на реките, предложение на германското правителство. Ще има ли конкретен списък? Ако това се случи, ще имаме промяна на положението спрямо това, което сме гласували, за което сме се договорили тук. Не сме видяли тези предложения. Господин Пиркер, няма промени. Ето сега е господин Пиркер вече. Имам два конкретни въпроса. Координаторите упоменаха, че е постигнато споразумение за основната мрежа, но въпреки това колегата ето каза, че е имало различия. Постигнато ли е споразумение за 10 коридора от основната мрежа, плюс допълнителните наши предложения? Вторият ми въпрос е свързан с инструментариума за упражняване на контрол. Възприето ли е нашето предложение? Възприяти ли са нашите предложения за последиците, когато не се спазват определени изисквания? Какво е становището на комисията? Господин Грош. Един простичък въпрос, господин председател. <clears throat> който се отнася и до двата доклада. Винаги се стремяхме към съгласуваност между двата текста за ТМТ и механизма за свързване на Европа. Как можем да гарантираме постигането на такава съгласуваност и по-нататък по време на тристранните разговори? Господин Рике. Съвсем кратък въпрос. Говорихте за актове за изпълнение, чух докладчикът. Има ли е напредък в предложенията на съвета спрямо доклада за делегираните актове и актовете за изпълнение? Кой ще се опита да отговори сега? Йоргос първо и след това Исмаел. По въпроса на господин Реке. Господин председател, вината е моя. Аз в началото казах, че ще обсъдим и картите и приложенията. Само, че не ви дадох някои подробности, сега ще го направя. И двете институции се договориха да затворят за известно време главата посветена на приложенията и на картите. Има два обяснителни документа от страна на комисията. Комисията заяви, че всички промени отговарят на методологията. Двете институции принципно могат да приемат всички промени. Някои от измененията на парламента обаче не бяха приети от съвета. Ние обаче не отстъпваме от позицията си. Втория основен въпрос, свързан с приложенията, е всъщност присъединяването на Харватия. Тоест, приключихме разговорите за сега по картите, но се договорихме, че има да се договарят много неща допълнително. По отношение на актовете за изпълнение, да, съвета ги прие. Господин Ерток, искате ли да добавите нещо? Ehm, Благодаря. Благодаря и за въпросите. По въпроса зададен на госпожа, от госпожа Яла Сендер за привеждането в съответствие на различните коридори. Подходът, приложен от докладчиците, е следният. Ние представляваме позицията на парламента. Същевременно, както ви казах, ще се опитаме да постигнем две цели. Първо, избягването на дублиращи се структури и второ, осигуряването на функционалност. До следващите тристранни разговори комисията трябва да излезе с предложение за постигането на тези две цели – по въпроса на господин Грош за постигането на съгласуваност между насоките и механизма за свързване на Европа. Такава съгласуваност е важна за нас. Работим по определенията заедно с секретарията. Следим определенията и в двата текста, като се стремим към съгласуваност и уеднаквяване. По време на тристранните разговори, когато някое определение не ни беше ясно, отлагахме разговорите, разговаряхме с докладчиците и едва след това се обръщахме отново към съвета. Мога да ви успокоя. Наистина работим по съгласуваността на определенията. Това не е лесно, като се има предвид, че има петима-шестима докладчици, но онези, които ни съдействат, работят и по двата текста. А що се отнася до въпроса на господин Пиркер за основната мрежа, Съветът вече е приел подхода на две нива, а именно основна мрежа и цялостна мрежа. Във връзка с въпроса ви за механизмите за контрол, все още не сме приключили работа по него. Съветът е готов в известна степен на компромис. Готов е да възприеме нашата идея за платформите или форумите, няма значение как ще ги наричаме. Очакваме съветът на следващите тристранни разговори да излезе с позиция. Ще видим каква ще бъде тя. Господин Комоцакос отговори на въпроса за актовете за изпълнение. Парламентът трябва да е много внимателен, що се отнася до правомощията, които ще се предоставят на Европейската комисия. Според нас би било важно би било правилно Европейската комисия да знае в каква посока ще поемем. Във връзка с коридорите мога да ви успокоя. Работим по този въпрос, ще работим по него и по време на следващите разговори. Михаил, искахте ли да кажете нещо? Всъщност, доста се притеснявам, защото съвета никога не разговаря така, че да разбере обществеността какво се обсъжда там. А при нас това е точно обратното. Михаил. Е, това, което чувам, звучи чудесно. Твърди се, че всичко върви чудесно, но всъщност все още не е постигнато споразумение по основни въпроси. Затова по принцип мисля, че такива разисквания трябва да се провеждат при закрити врата. Защо? Защото изобщо не знаем как се провеждат разискванията в съвета, кой там против какво е. Трябва да се съгласуваме във връзка с коридорите, но все още не сме получили от комисията съответния списък. Вторият въпрос е свързан с финансирането. Тук трябва да опрекна и нас самите, тъй като сме изготвили един чудесен списък, но не знаем какви ще са източниците на финансиране. Мисля, че те първа ни предстои да говорим по действително трудните въпроси. Онези, които твърдят, че на ниво съвет всичко върви чудесно, би трябвало да е по-внимателен. Постигнали сме споразумение по по-малозначими въпроси, според мен. И мисля, че подобни разисквания не би трябвало да се водят публично. Трябва да ви кажа, че въобще не ми харесва този разговор. Ще дам думата на Йоргус. Но целта не е да водим открити разговори. Можем да изпратим направо писмо на съвета, ако искате. Господин Комуцакос, да, господин председател, вземам предвид това, което казахте и аз се опитах да проявя предпазливост в началото. Говорих за добра атмосфера на последното заседание. Това не означава, че съвета приема всичко, което парламента иска. Става въпрос само за едно заседание. Най-съществените елементи обаче още не са договорени и ще се придържаме към мандата, който ни е даден. Така стоят нещата. И ако кажем нещо по-различно, просто ще подведем председателя. Спираме. Спираме толкова по този въпрос, защото ако дам думата на някого, ще започнем дебат. Нека да ви напомня, че става въпрос за официална процедура и не трябва да има дебат. Това го казват моите бележки тук, чета ги в момента и трябва да си призная, че аз съм виновен. Това е доклад, обратна информация, а не можем ли да отстъпим по този въпрос, можем ли да направим така или пък иначе, моля ви, само доклад. Знаете за правило 70. Правило 70 подкопава позицията на парламента. Особено ако говорим публично. За пред всички, които могат да ни чуят. Моите бележки казват, не трябва да има дебат. Ще дам думата на господин Рикей и на госпожа Яла Сендер. Миналата седмица проведохме пръв диалог за инструмента за свързване на Европа и, е, както е практиката, поставихме основните моменти, които, е, ще, които са обект на разногласия. Ще ги комендирам набързо. Цифрите, естествено, защото става дума за финансов инструмент, е, те се обсъждат в рамките на многодишната финансова рамка. Е, елементите на гъвкавост, използването на финансови инструменти, за което съвета има големи колебания. Преминаването от е, делегирани актове към актове за изпълнение. Е, парламента е против делегираните актове, комисията застъпва и съвета обратната позиция – също е, коментирахме е, правила, където има разногласия за възможността за възможността да се получават е, получава финансиране и няколко други аспекта. Определено ще има трудности по отношение на е, основни моменти, свързани с енергетиката и преносните мрежи там. Там има разпоредби, свързани с бюджетните редове и съответните резерви за средствата за енергетика и смятам, че това като цяло ще е, ни е, затрудни много работата в преговорите по инструмента за свързане на Европа. Това е горе-долу, господин председател. Това са пунктовете, които ще бъдат дискутирани. Във всички случаи е, духът, е, климата е отличен, но ще има дискусии. Госпожа Ела Сендер. Благодаря, господин председател. Е, подкрепям всичко, което каза господин Рике. Въпроса с финансирането. Ние искахме да чуем каква е позицията на председателството в контекста на многогодишната финансова рамка. Те общо взето не бяха склонни да го направят. казаха, че не може всичко да се налага от съвета за външни работи, е, особено, що се отнася до решенията за инструмента за свързане на Европа. Говорихме за хармонизиране на насоките и регламента за инструмента за свързане за Европа. Дефинициите трябва да бъдат огледани много сериозно. Ще има общо заседание по този въпрос, за да е ясно, че всички говорим за едно и също. Председателят, благодаря. Имате ли въпроси за инструмента за свързане за Европа? Ако не, не, добре. А, господин Фербер. Искам да се спра върху съгласуването на работата на работната група на ниво парламент за финансовата рамка и работата на другите структури, които работят по доклади като тези, които обсъждаме. Не можем да излизаме с някакви предложения по другите доклади, без работната група за многогодишната финансова рамка да е предложила съответното финансиране. One, Um, I mean, there's another meeting. Господин Фербер, ще има още едно заседание след Велик ден. Аз няма да мога да присъствам, но ще помоля Доминик да присъства. Моето впечатление е, че на подобни е, заседания ние нещо си движиме, но по-висшите богове решават. Так, с такова впечатление оставам. И е, във всички случаи е, ми е, не ми е лесно да се справям с всичко това, като си има предвид и националните измерения но господин председателя на председа... Е, е там, господин Ламасур, господин Калфин, господин Боге, те си вършат своята работа. И е, общо заето аз оставам с чувството, че ние, останалите, сме просто е, част от е, зрителите. Но в края на кращата всеки се бори за позициите на своята комисия. Така е. Това твърдо мога да ви кажа. Нещо искате да добавите ли? Накратко, ако обичате. Госпожа Яла Сендър. Само да коментирам, че участвам като докладчик по инструмента за свързване на Европа, смятам, че тези дискусии са много важни и трябва да се намери съответните средства. Доменик, бързо. Господин Рике. Аз съм докладчик на нашата група за бюджета и участвам и в комисията по бюджетите. Затова мога да кажа, че е, всъщност защитаваме заедно с председателя на комисията интересът на комисията по транспорта. Добре, благодаря, с е, което приключваме тази точка от дневния ред. Е, следващата точка е работната среща относно прегледа на споразуменията за въздухоплавателни услуги, изключени от Европейския съюз мога да е, ви кажа, че сега ще има 5 е, минути да се да дойдат е, изказващите се, да се подготвят 5 минути по прекъсване. Colleagues, can I ask you to take your seats again, please? Колеги, ако обичате да вземете местата си отново, моля. Next item on the agenda. Следващата точка от дневния ред споразуменията за въздухоплавателни услуги, изключени от Европейският съюз. Имаме презентации от трима гости. Господин Ванден Штайнен, господин Пропс и господин Хусейн Кан. Смятам, че ще се изкажете в този ред, ако нямате нищо против. Те е, в общи линии ще коментират е, темата и след това ще ви дадем думата. Е, имате доклада. Експертите са тук и бих ги помолил да се придържат в изказванията си до 10 минути, което ще ми помогне много да бъда, да контролирам заседанието. Давам думата на господин Ванден Штайнен. Нека да започна първо с добър ден на всички. Благодаря за възможността да бъда тук. Аз ще прегледам набързо модела за общо авиационно пространство, за отворено авиационно пространство и споразуменията с Штатите и Канада. To begin, two observations on the three pillars. Две, е, два коментара за трите е, стълби. Първо, трябва да има стратегия за справедлива конкуренция в е, отворените пазари, защото дори по първия стълб, където има двустранни споразумения, пак трябва да има равнопоставеност на достъпа до пазара. Преговорите по трети стълб остава, и по втория стълб имат за цел да наложат статута на Европейския съюз максимално и в такъв смисъл трябва да се отчитат два критерия. Първо, економическото значение на тези споразумения за Европейския съюз и второ, политическата готовност да има обща регулаторна рамка. По-малките пазари могат да бъдат ефективно регулирани на ниво държава членка. Това особено е така, ако има правила, които се съгласувани между една или две или три страни членки. До тук е, преговорите по трети стълб са провеждани с щатите Канада, Бразилия и Нова Зеландия. Първите три е, доведоха до е, споразумение за отворено авиационно пространство, като е, преговорите се организираха по два основни аспекта. Първо либерализация, т.е. да няма количествен контрол, включително на цените, и второ сближаване на регулаторната рамка т.е. да се споделят стандарти по сигурността, безопасността, околната среда, изискванията за компаниите и други подобни. В Штатите либерализацията и дерегуларизацията, е т.е. премахването на разпоредби в взаимоотношения едно към едно в преговорите, има смисъл – от друга страна, ако считаме, че реалната свобода за конкуренция зависи от позитивна регулаторна рамка, тогава може да се е, мисли и по въпроса за сближаване на тази регулаторна рамка и равнопоставеност. Структурите на споразуменията за отворено въздушно пространство са раз, различни от предходните. Има общи комитети за управление. Там се очаква да се изгради едно пространство за регионален пазар. И е, е, реформите на пазара за 90, през 90-та година имат отношение към тази тема. Във е, е, всички случаи е, споразумението има за цел да се постигне нещо повече от просто различно регулирани национални пазари. В е, преговорите по трети е, стълб и втори стълб се предвижда подобно отближаване на регулаторната марка, да, мя, рамка да се извършва постъпателно. Ние трябва да очертаваме тези фази обаче реалистично. А що се отнася до споразумението с щатите, първо трябва да помислим какво се променя спрямо предходното състояние. В споразумението с Штатите Европейския съюз има един партньор, който провежда постоянна политика с, на отворено небе. Първото споразумение с Холандия от 1992 година. Там се премахват ограниченията за права за трафик и се изграждат мрежи, които да дават предимства на потребителите. След, в следващите години, повечето страни членки договориха подобни споразумения с щатите. Единственото изключение бе Обединеното кралство който настояваше да има по-голям достъп до пазара с инвестиционни права за замяна на по-слаба регулиране. Ако трябва да се търсят такива права за инвестиции дори на европейско ниво, трябва да се помисли дали има добавена стойност за Европейския съюз в такъв смисъл. Новото споразумение действително нови, е, носи нови права, така наречената седма, права, е, седма свобода за товарни полети – администрацията на щатите е готова да върви в посока либерализация за инвестиционни права, но не успя да убеди Конгреса в това. Особено по отношение за, е, на регистрирани превозвачи. Обаче е, има съгласие да се упоменат или да се приемат за такива е, превозвачи, които Европейския съюз предлага. Също така се дава и правна сигурност за трансгранични превозвачи инвестиции и е, създаване на мрежи в Европейския съюз. Също така е, съвместния комитет е, е, важен форум в това отношение. А доколко ще е голяма неговата важност на този общ авиационен орган, остава да се види трябва да се развиват съответни политики и то достатъчно бързо, Става дума за най-големия транспортен пазар в света в края на краищата и да се регулира той на ниво страни членки ще означава да се върнем назад. Аз разглеждам и други подробности в, по това отношение, но нека сега да премина към темата Канада и споразумението с Европейския съюз. Там има доста големи различия. С Канада всъщност предходното положение беше много различно. Една трета от страните членки нямаха споразумения с Канада. 18 страни имаха, но много разпокъсани такива. По отношение на правата за трафик, някои бяха много, три бяха много либерални, две до някъде с достъп до пазара, останалите 11 до 13 имаха ограничителни условия за това докъде може да се лети Политиката на Канада обаче се либерализира. Тя се нарича в момента така наречената политика синьо небе и някои от канадските споразумения си остават и до сега. Там има много твърда политика по отношение на различните свободи за полети до отделни точки в Северна Америка. Така че е, важно беше да се обмисли каква е ползата от тези споразумения. Забележете, че последните две категории, единствено последните две категории на този слайд, не е, регистрират промени. Е, директните услуги, които преди бяха много ограничени в двустранните споразумения, сега са напълно либерализирани. Но, както дискутирам в доклада си, е, е, споразумението с Канада не стига достатъчно далеч, не стига до там, докато стига споразумението с Штатите по отношение на права за трафик. Тук също се предвижда поетапно въвеждане на е, разпоредбите и текста, който се отразява в анексите, предвижда има именно това. Канада има стимули да намали ограниченията за европейски инвестиции. Те имат споразумение с Германия и Обединеното кралство за това, но споразуменията с Канада всъщност са по-ценни за операторите от Европейския съюз. В настоящата економическа ситуация не е ясно дали Штатите или Канада имат е, стимули да продължават в следващите етапи на либерализиране. А какво е, може да се очаква от е, бъдещето? Един засилен диалог за, за транспорта. Трябва да се обсъжда, разбира се, и идеята за либерализация за сътрудничество, за разработване на контрол за качеството, за е, да станат е, системите на въздушен транспорт една е, услуга от обществен интерес. Също трябва да се обсъждат темите за инвестиции. Там целта трябва да е да се договорят начини за постигане на изключения за транспортни услуги и да има национално отношение към инвеститорите, така както се случва във всички други индустрии. Аз ще отговоря на въпросите, затова ще коментирам само още една тема. Въпроса с преговорите с Штатите и Канада е, че те всъщност се провеждат като независими двустранни преговори когато тези е, споразумения се предлагат да се сключат на европейско ниво, има огромни разлики между националните споразумения и тези на европейско ниво. Затова Европейския съюз трябва да формулира своите цели, които евентуално да бъдат предлагани на преговори на европейско ниво и да се реши дали ще се е, преговаря по отделните случаи или ще има една обща рамка. Аз с това ще приключа и ще дам възможност на колегите ми да се изкажат. Благодаря на господин Ван Стайнен. Ще дам възможност и на останалите двама гости да се изкажат. След това ще имате възможност за въпроси. Благодаря на първия ни оратор, че се вмести в времето си. Следващият ни оратор е, е господин Клод Пробст. Благодаря, благодаря на Европейския парламент, че ме покани тук да направя тази презентация. Аз реших да направя оценка по искане на парламента на това каква е добавената стойност на споразуменията, сключени от Европейския съюз. Е, за това формулирах и определен е, списък от критерии. Аз установих, че всъщност комисията в първото съобщение, което направи през 2002 година е, на базата на решението на Европейския съд, фиксира определени цели. Тук ви ги показвам на слайда, няма да ги превеждам. И доколкото тези цели не са променени. Смятам, че те представляват една добра референтна рамка, за да видим дали изключените споразумения всъщност ги изпълняват и носят добавена стойност. Първата е, цел, която е чисто от юридическо естество, правно естество, е, трябва да се види дали изключените споразумения дават възможност да се пригодят е, двустранните споразумения, изключени от страните членки, към общностното законодателство? Отговорът е да, 55 хоризонтални споразумения са сключени. Тези споразумения променят, разбира се, съществуващите и ги пригаждат към общностното право. Това е много важен и ефикасен инструмент, който работи добре. И проблема, който е съвсем нормален за темата въздухоплаване, е, че е, двустранните споразумения функционират само ако има добра воля. Ако няма такава, вече има трудности. Има страни, които няма, е, примерно, желание да е, се сключват подобни споразумения на европейско ниво. За това трябва да се търсят своего рода лостове за натиск от други, в други области, и за да могат те да се съгласят. Някои страни смятат, че определени компании, примерно, могат да имат предимство да извършват полети, особено когато те са установени на тяхна територия. Докато по споразуменията това не е очевидно. Но в заключение мога да кажа, че хоризонталните е, споразумения дават възможност да се приведат националните е, споразумения на ниво на общностното ниво, но има още възможност да се максимализират ползите от вътрешния пазар. Втората цел, т.е. тази, която така както искаше комисията, целеше да се е, въведе една международна е, реформа, за да се стимулират е, въздухоплавателните услуги и да се позволи по-свободно циркулиране на капитали и инвестиции. Тук има две измерения. Първо, дали споразуменията стимулират развитието на въздушния транспорт. Ще започна с тази тема може да се каже, че всъщност е трудно да се е, покаже ясно, да се отчете ясно дали е, страните, които са сключили споразумения на европейско ниво, са се развили по-бързо, е, въздухоплавателните услуги са за, за, за, развили по-близо, отколкото с националните споразумения. Търсих е, статистики в това отношение и в документа, който сме публикували, оповед... разпространили от секретарията, има сравнения за разходите и сме опитали да направим сравнение между страните, които имат сходни пазари, дали са се развили по-бързо на базата на европейски споразумения, отколкото на двустранни отговорите. Не. В момента не може да се намерят данни, които да покажат, че е, споразумения, свързани на, евро, на европейско ниво, са стимулирали в много по-голяма степен. Е, развитието на въздушните услуги. Изключение прави споразумението с Марокко. Там има решение за пълно либерализиране на услугите. Но не може да се каже дали това е последица от сключването на споразумение на европейско ниво. Има ли намаление на тарифите? Знаете, че има публикации в това отношение, има изследване. Отговорът на въпроса е да. Това твърди комисията. Аз това изследване не съм виждала. Но структурата на ценообразуването е толкова сложна, че ми се струва трудно да се извадат заключения. И ако се правят това, трябва да се направи сравнение с други страни, които не са сключили такива споразумения на европейско ниво. Действително, факт е, че е, колегата коментира Штатите и Канада тези е, споразумения дават е, нови права. Но въпросът е дали тези права се използват и дали е, въздухоплавателните услуги всъщност се развиват в посока на тези нови дестинации. За момента няма данни. За това броят на европейските летища може би е малко по-голям но, не, но няма огромна разлика в е, въздухоплавателните услуги, е, в зависимост от това къде се сключва споразумението. После въпросът е дали се е, стимулира е, потока на инвестициите. не е отговор за щатите, също и за Канада. Там съществува система, която дава възможност за е, взаимни инвестиции, реципрочни инвестиции, е, но за да може нещо да се постигне повече с Канада, Канада трябва да си промени е, разпоредбите за собственост. Споразуменията с Грузия, Йордания, Молдова и Мороко нямат нищо конкретно, което да покаже, че инвестициите се разглеждат в общия случай, всеки отделен случай на инвестиции се, се, отглежда, се, се разглежда отделно. Но факт, че има от, отваряне към свободно, към либерализиране на инвестициите, по-скоро в областта на, на отвореното авиационно пространство с стран, някои страни от непосредственото съседство на Европейския съюз, а също и Швеция, Норвегия и Исландия. Там всъщност това са мерки, които са своего рода предприсъединителни, става дума за страните съседни на Европейския съюз и те, за да могат да имат достъп, са готови да пригодят законодателството си и съответно да се присъединят към европейските агенции, като Агенцията за авиационна безопасност. Т.е. за момента няма данни, които да покажат, че се засилват инвестициите. Третата цел а именно конкуренцията. Факт е, че всички споразумения, сключени на общностно ниво, дават допълнителни права с съответни разпоредби за тарифите, за капацитета, за капацитета, които е, по принцип могат да развиват конкурентоспособността. Но тези споразумения са, свърз... са сключени с вече либерализирали, е, либерализирали се партньори, които и в двустранните споразумения даваха достатъчни възможности за това. Така че ако трябва да кажем дали се стимулира конкуренцията, по-скоро това може да стане само ако се договарят, ако се влиза в преговори в страни, където либерализацията не е толкова широко разпространена. А що се отнася до останалите разпоредби, свързани с конкуренцията, освен от споразуменията с страните от Балканите, които всъщност искат да се доближат максимално до страните членки и са готови да приемат всички изисквания на договорите по темата конкурентна способност, останалите споразумения не съдържат или съдържат много малко клаузи в това отношение, клаузи свързани с конкуренцията няма всъщност е, ясно формулирани разпоредби, е, които примерно да уреждат е, спорове в това отношение. Така че може да се каже, че сключените на европейско ниво споразумения няма ясни данни дали развиват конкуренцията. Четвъртата цел, т.е. сближаването на регулаторната рамка. Някои страни не само са го били е, принудени, когато се сключват е, споразумения на европейско ниво, да е, променят законодателството си за правата за трафик, но и други е, разпоредби, свързани с сигурност е, Специално тези споразумения, тези клаузи за сигурност всъщност не са чак толкова различни, защото те са съществували винаги в двустранните споразумения. Продължава дискусията, примерно между Европейския съюз, Америка, Канада и Бразилия за това да се сближат е, регулаторните рамки в това отношение, но за момента това все още не се случва. А, що се отнася до останалите споразумения с е, съседните страни, там има преходни клаузи е, с цел доближаване до общностното законодателство и там е, има възможност за обвързване на допълнителните права с а, а, разпо, съответната, съответната регулаторна рамка на Европейския съюз. Този процес, който е преходен, е доста сложен и е, за да се получат допълнителни права, в един момент или друг комисията трябва да е, осъществи е, сближаване на много, на много голяма част от съответното законодателство на Европейския съюз трафикът в това отношение, който е вътрешен в Европа, не е толкова огромен и като че ли няма, не, е съществен стимул за осъществяване на такова сближаване на регулаторната рамка. Реално сближаването е с е, балканските страни, но, както казахте, вече участват и в Евроконтрол, и в Европейско сътрудничество за въздухоплаването и са изминали голяма част от този път, е, разбира се, е, и са направили съответния избор в тази посока. Накрая очаква се страните членки да сближат законодателството си, или да, но, по, но не се казва как. Казах, че нали, по отношение на сигурността вече е факт, това е факт. А, и се изисква да се предложат европейските изисквания за безопасност, но никой от тези страни в края на краищата не, е, не възнамерява да възприеме и да признава европейските стандарти и е, изисквания е, или изискванията на комисията. В на краищата комисията се произнася само за подобни стандарти между страните членки. Има цял списък от е, регламенти, които трябва да бъдат е, призна... Е, приети. Комисията излиза с него, но не е ясно каква е целта и според мен не е ясно има ли смисъл те да влизат в общностното законодателство. И в заключение съвсем набързо да кажа, ясно е, че хоризонталните споразумения имат определено добавена стойност – е, но за да се улесни свободното циркулиране на капитали, трябва да се направи така, че страните членки е, да не прилагат ограничения спрямо правата за установяване на определени компании на тяхна територия. Споразуменията с балканските страни е добър. Единственият проблем там е, че е много сложен механизма на преходния период и в такъв смисъл той спира определено напредъка в сближаването на законодателството в определени области. Би следвало част от това законодателство вече да се доближава до европейското, но тъй като споразумението още не са влезли в сила, трябва да се чака, докато се пригодят и останалите законови режими в този смисъл. Тоест, е, тези споразумения носят, на европейско ниво носят много малко добавена стойност прямо двустранните. Европейския съюз трябва да може да е, води преговори с не толкова либерализираните страни за предоставяне на достъп до пазара, за капацитета, за точки на обслужване и така нататък. Сега тук вече Европейския съюз трябва да реши как да разпредели правилата си между различните европейски превозвачи. Това не е ясно. И е проблемът е също, че тези страни, е, третите страни, нямат е, намерение да преговарят на... с Европейския съюз, така че трябва да има ясна формулировка на целите. Може би трябва да се търси друга система, не е двустранна, може би да се договарят тези въпроси заедно с други, примерно в рамките на търговски споразумения или на двустранни многосекторни споразумения, където ще може да се търсят предимства и в други области. Благодаря. Благодаря. Бихте ли си включили микрофона? Сега наред е господин Атар Хусайн Кан, който е действащ генерален секретар на Сдружението на европейските авиокомпании. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми членове на Европейския парламент, на Комисията по транспорт. Искам да кажа няколко думи относно позицията на Сдружението, което представлявам, относно политиката в областта на авиацията на ЕС. Нарекли сме нашата презентация да върнем отново Европа на картата. Защо? Защото всички искаме европейската авиационна индустрия да стане по-конкурентоспособна, по-жизнеспособна. Защо това е важно? Европейския въздушен транспорт експорт дава на европейската економика всеки ден 1 милиард евро. Там са заети повече от 5 милиона души само в Европа. Ако включим туроператорите и периферните структури, ще стигнем някъде между 8 и 9 милиона работни места. Авиокомпаниите на Европейския съюз превозват около 800 милиона пътници годишно. Това са данни от миналата година. Виждате, че на авиационната индустрия се пада голям дял от европейската економика. Ако погледнете сега този слайд, ще видите, че най- економически жизнеспособния начин за транспорт на пътници и стоки е да се използват авиационните центрове на Европа. Най-економически добрия начин е да се използват тези центрове и да се комбинират те с интерконтинентални полети. Между другото, европейските превозвачи генерират 4 пъти повече работни места спрямо превозвачите от други части на света и това показва каква е економическата полза от европейските авиокомпании. Как се разглежда европейската авиация в сравнение с други части на света? Трябва да се конкурираме по-добре. Виждате какви огромни инвестиции има в Близкия изток и в Далечния изток. Ако вземем предвид обаче Индия и Южна Америка, ще видим, че изоставаме. Въобще Европа изостава от всички части на света и би трябвало да наваксаме, ако искаме да станем по конкурентоспособни способни. Сега, по-конкретно, какво трябва да направим, ако искаме да имаме цялостна политика в областта на авиацията? Първо, трябва ние да внесем яснота в Европа. Няма как да разговаряме с международни партньори без да имаме точната среда в Европа. Европейската индустрия плаща най-големи данъци и най-големи екологични такси. Трябва да приложим съществуващите разпоредби в Европа. Имаме разпоредби свързани с държавната помощ, с компании, които са току-що основани и така нататък. Само, че тези закони като че ли не се прилагат. Освен това, Нямаме достатъчно инфраструктура. Има една програма в рамките на единното европейско небе, посветена на инфраструктурата, тя може да окаже ключово влияние. И накрая трябва да решим глобалните проблеми на глобално ниво. Какъв пример мога да дам тук? Да включим Европа в рамките на международните тенденции по отношение на схемата за търговия с емисии и КАО ще направи това сега. По отношение на политиката. Политиката трябва да се основава на конкретни бизнес казуси. Виждате, че споразуменията, както беше подчертано от предишния оратор, не са чак толкова благоприятни. Така че трябва да направим оценка и да проявим самокритика. Трябва да увеличим конкурентоспособността на Европа, това вече го казах. Освен това, трябва да осъзнаем, че няма магическо решение за споразумение между Европа и между останалите страни. Има области, в които трябва да проявим реализъм и съзидателност. Би трябвало да се приспособяваме към нуждите на всеки потенциален пазар в трети страни. В момента няма как да има едно решение. Два критерия искам да очертая по-подробно. На първо място трябва да се гарантира равнопоставеност на международно ниво. Трябва да се направи безпристрастен и ясен анализ на миналото, както почерта предишния оратор. Трябва да се поговори за регулаторната конвергенция и за хармонизацията. Да се вземат предвид околната среда, правата на пътниците, безопасността и сигурността. И там има много какво да се направи. Трябва да разгледаме възможността за нови видове споразумения с трети страни, когато няма реципрочна полза за европейските превозвачи. Това може да се направи на двустранно, регионално ниво и на ниво ИКАО. Предишните оратори загатнаха за това. И накрая трябва да има либерализация на собствеността и на контрола. Както вече беше споменато, ако погледнем споразумението между ЕСА и САЩ, ще видите, че европейските компании получават а, или позволяват по-скоро 49% участие и чужестранни инвестиции, американските само 25%. Няма как да има добро бъдеще при такива условия. На второ място, честната, справедливата конкуренция. Какво означава тя за нас? Трябва да има надзор в областта на конкуренцията, да има независими органи, независим контрол на държавната помощ, прозрачност по отношение на счетоводния баланс, собственост в рамките на контрола на въздушното движение, летищата, авиокомпаниите и така нататък. Инфраструктурата трябва да се изгражда така, че да се отчитат разходите и това, кое е целесъобразно и накрая не трябва да има дискриминация по отношение на услугите. Толкова от моя страна. Очаквам да отговоря на вашите въпроси. Ще разговарям и с господин Маринеско, тъй като той е докладчик по отношение на външната авиационна политика. Благодаря, господин Кан, казва председателя. И така, кой иска да се изкаже? Покажете. Вдигнете ръка. Започваме с господин Кун от НП. Благодаря и на тримата оратори, на господин Фанденштайнен, господин Пробст и господин Кан. За мен бе много интересно да видя колко е сложна тази област. Ние имаме четири приоритета. Търговските споразумения между Европейския съюз и трети страни. Говорихте за това. Друг приоритет със сигурността и безопасността на територията на Европейския съюз. Във връзка с това е важно единното европейско небе. Важни са също и функционалните блокове въздушно пространство, по които обаче не сме напреднали. Най-вече са важни междуконтиненталните полети. Господин Кан каза, че трябва да решим проблемите си тук в Европа. И това според мен е отрешаващо значение. На ниво държави членки, според мен, все още много изоставаме. Това е един отрасъл, който много бързо се разраства. Казахте, че оборотът му е 1 милиард дневно, че осигурява хиляди работни места. Всичко това са шансове, от които трябва да се възползваме тук в Европа, особено като се има предвид настоящото ни економическо състояние обменът на стоки и превозът на пътници между Европейския съюз, Канада, Съединените щати, както и активността в Близкия изток се разрастват и трябва да се възползваме от това. Говорихте и за зоните за свободна търговия. В момента те се обсъждат от Европейския съюз и Съединените щати. Какви ще са възможностите в тази област? Схемата за търговия с емисии продължава да е спорен въпрос. Постигнали ли сме напредък в това отношение? Имаме ли въобще възможност, като се има предвид спадът в цените на емисионните квоти, да постигнем целите си, като вземем предвид и равнопоставеността в областта на конкуренцията. Каква е позицията на СТО за преговорите, които водим на двустранно равнище в тази област? Що се отнася до инфраструктурата, днес говорихме за механизма за свързване на Европа и за трансевропейските оси. Големите възлови летища ще играят все по-голяма роля която трябва да отчетем. Инвестициите в инфраструктура, било то, била тя железопътна, водна или въздушна, допринасят за подобряването на регионалната инфраструктура, те са и източник на економически растеж. Това е изводът, който си направих от вашите изложения. Имаме още какво да направим заедно. Господин Алкадрауи. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите за интересните изложения. Като че ли Съдейки по техните изводи, оставам с впечатлението, че не всичко е наред, че не е отговорено на създадените очаквания. Комисията изготви оценка на въздействието, според която може да се постигнат ползи в размер от милиарди но явно тази цел не е постигната. В момента е трудно да си направим изводи. А що се отнася до регулаторното сближаване, това е един важен елемент. Сигурен съм, че има още много какво да се направи. Има, например, големи разлики в условията на труд в отрасала, а би следвало бавно да вървим в посока вътрешен авиационен пазар. Възникват и някои въпроси във връзка с единното европейско небе. А що се отнася до регулаторното сближаване, какво е вашето мнение за него във връзка с трети страни? По кои точки трябва да постигнем споразумение с трети страни? Има и още нещо. Нека оставим на страна разговорите с трети страни. Нека се спрем върху тенденцията авиокомпаниите все повече да работят в рамките на сдружения. Не би ли трябвало да се засили сътрудничеството с тези сдружения? Така ще постигнем и по-добри резултати в световен мащаб. Авиокомпаниите, например, се опитват да си изготвят единна позиция в рамките на сдруженията относно схемата за търговия с емисии. Не може ли да се постигне същото и по отношение на други въпроси? И накрая ще се спра върху държавната помощ. В Близкия изток се залага на възловите летища. Правено ли е някакво сравнение между този подход и европейския подход? Какви са разликите според вас и какви са конкретните рискове, свързани с използването на държавна помощ? Госпожа Майснер, благодаря. Благодаря и на ораторите. Докато слушах първия оратор, малко се поразочаровах. Твърди се, че можем да извлечем ползи в размер на милиарди, както каза господин Елкадрауи, а явно не постигаме тази цел – Обобщавам казаното и от тримата оратори. И тримата казаха, че от новите споразумения между Европейския съюз и трети страни няма много, не проистичат много големи предимства в сравнение с двустранните споразумения. Но мисля, че има едно предимство, а именно, че се сключват нови споразумения с държави, с които до момента не са били сключвани. Няколко думи за споразумението с Съединените щати. Не мисля, че някога ще постигнем общ знаменател. Това се дължи на факта, че Съединените щати винаги са имали предимства спрямо Европейския съюз. Съединените щати допускат чуждестранни инвестиции само в размер на 25%, а тук процентът е 49%. Още през 2010 година, по време на посещението на наша делегация в САЩ, заявих, че трябва да преговаряме като партньори. Съединените щати заявиха, да, няма проблем, но би следвало Европейският съюз да вдигне забраната за нощни полети на своя територия от страна на американски авиокомпании. Винаги, когато ние искаме малко повече, американската страна също излиза със свои изисквания. Това според мен е проблемът. И тук в комисията говорим за това дали следва да приемаме тези изисквания, тъй като те ни поставят в неравнопоставено положение. Но САЩ, щатите са важен партньор, тъй като притежават 60% от световния авиационен пазар момента се водят преговори за сключването на споразумение за свободна търговия с Съединените щати. Можем ли да преодолеем проблемите, за които говорих, ако бъде постигнато такова споразумение? За него говори, между другото, и президентът Обама. Мисля, че ще задам един въпрос и на господин Кан. Говорихте за равнопоставеност. Казахте, че би трябвало да обмислим нови видове споразумения с трети страни и когато няма реципрочни економически ползи. Как можем да решим този проблем? Как можем да извлечем по-голяма полза за Европейския съюз? Госпожа Лихтенбергер. Ще се върна на нещо, а именно на много гръмките обещания за финансови ползи от определени споразумения. Не бе отговорено на тези очаквания. Би трябвало, според мен, да се направи анализ по страни и резултатите от този анализ да бъдат сравнени с прогнозите на комисията за финансовите ползи от тези споразумения. Второ, споразумението с Съединените щати. Мисля, че в една определена област от него проистичат големи проблеми. По време на последните подробни разисквания с докладчика, господин Ел Кадрауи, дълго разговаряхме за това дали, като се има предвид, че Съединените щати постоянно поставят някакви изисквания, има някакъв смисъл изобщо да продължаваме преговорите. Наблюдавам положението в Съединените щати и Оставам постоянно с впечатлението, че от американска страна няма воля за постигането на равнопоставеност. Като се има предвид това, трябва да помислим дали следва да продължим действието на това споразумение. Говорихме подробно само за някои по-критични случаи, но аз съм като цяло критично настроена. Говорихте за регулаторното сближаване в световен мащаб по отношение на трудовото възнаграждение, на безопасността и така нататък. Виждам какво става по света. Знам също, че Европейският съюз въвежда много строги изисквания за безопасността, за трудовите възнаграждения, за условията на труд, за летателното време. И ако смятаме, че като се имат предвид разликите между Европейския съюз и останалата част от света, мисля, че ще се разводнят нашите стандарти. Те ще се разводнят, ако ние отстъпим пред световните гиганти. Не знам, като се има предвид това, дали трябва да прилагаме до сегашната си практика към споразуменията с трети страни. Разумно ли би било да отчитаме само финансовите ползи, които проистичат от тези споразумения? Ако заложим на този подход, то това ще означава, че систематично ще изключваме всички останали аспекти и това правим и в момента. Колегата Майснер говори за изискванията от страна на Съединените щати да се вдигне забраната върху нощни полети от страна на техни авиолинии, като условие за това изобщо да се продължат преговорите. Мисля, че трябва по-внимателно да се вгледаме в тези проблеми в бъдеще. Не бива да гледаме само на положителните последици от тези споразумения. И това е коментар по адрес на комисията. Госпожа Фолстър. Благодаря, благодаря и на гостите за обстойната изложение. Няколко коментара. Искам е, Имаме доклада ви тук, е, но тук не се е, говори за един изчерпателен е, списък на всички споразумения имате ли отговор колко, колко такива споразумения има? Тук се засягат само няколко области. Това е първо. Второ, помня, че ние проведохме подобен дебат преди много време, господин председател, и е, тогава се говореше, че това ще е една пътна цея за отваряне на пазара, на услугите и така нататък. Ние не се противопоставихме, но никога не сме и смятали, че ще е много лесно. Ще се върна на темата споразумението с щатите, защото слагаме много голям акцент върху нея. Е, естествено, там е, пазара е много голям, но ми е интересно е, какво се случва с Бразилия, Китай, Русия, Индия. Става дума за огромни развиващи се пазари, които ще бъдат от изключително значение в бъдеще. Затова ми е интересно да чуя къде се намираме в отношенията си с тези страни. А, що се отнася до броя на споразуменията, ако можете да ми дадете известни подробности? А, разполагаме с доклада, но не намирам данните там. И, ако мога да коментирам сега споразумението е с Штатите. дълго време е, съществува то и не мисля, че е, някой от нас си дава иллюзии, че можем да постигнем нещо повече. Ние знаем, преговаряме с приятелите ни от Америка. Аз много добре знам какво може да се получи. Аз идвам от Обединеното кралство, там застъпваме позицията за свободен пазар и така нататък. Англичани ръководят много кампании, компании по целия свят и ние мислиме по малко различен начин. Но факта е, че а, ние, е, на нас ни е позволено да притежаваме само 24 или колко процента от а, техните компании. А, това е много особен факт. А, освен това, развиващите се пазари там, а, те, те са много важни. Канада, казахте, че и Канада е голям пазар. А, също така ми е интересно да коментираме и откъде идват проблемите за отвореното авиационно пространство. Но в края на краищата, ако трябва да говорим за конкурентна способност на а, Европа, на Европейския съюз като цяло, е, в края на краищата при нас има много данъци и много други бремет, различни бремета. А в Штатите, е, ни се, в е, Обединеното кралство се ни се налага да се справяме именно с това цялата история с данъците, цялата тази бъркотия с търговията, схемата за търговия за емисии, които сама по себе си е тотално погрешна, тя и не, не помага чак толкова за околната среда. Може би има и други решения, които да са приемливи. Може би може да се търси и други начини. Единното небе, аз подкрепям това много. Имаме ангажимент от страни членки – ние е, с е, програмата Сезар въвеждаме технология, много други нови неща по целия свят. Можем да, да, да работим в такъв смисъл за това. И мисля, че там комисията трябва да съсредоточи усилията си. А, също и в а, е, други области, където а, страните членки да могат да спазват съответните изисквания. Тоест, трябва да бъдем товар, твор, да проявяваме творчество. Не може да налагаме един кълъп на всички случаи. Не може да има едно решение за всички случаи. Хората идват от различни култури, дори за управление на бизнеса и трябва да се отчита това. Разбира се, трябва да има стандарти, но не може на трети страни да налагаме стандарти, защото трябва да внимаваме дали няма да разрушим един пазар, който вече съществува. Като цяло, идеята, господин председател, да проведем настоящата дискусия е много интересна. Имам още много въпроси, които остават без отговор и очаквам да получа информацията, за която питах. Смятам, че дискусията за споразуменията за въздухоплавателни услуги трябва да продължи, но мисля, че трябва да работиме за споразумения с тези страни, които споменах, може би приоритетно дори. Няма нужда да отделяме толкова много време да говорим за щатите, защото има и други области и друга информация, която би била по, с по-голяма важност към темата. Има и въпроси, които никой не повдига. Няма и аз да ги повдигам. Господин председател, благодаря. Грация, президент. Господин Оджиас. Благодаря. Искам да а, подема а, една тема, която спомена господин Алкадрауи. А именно базовите условия за работа на авиокомпаниите. Говори се много положително за тези споразумения – Но трябва да се отчетат и е, това, трябва да се отчете какво губят европейските компании спрямо компаниите от трети страни. възможностите за инвестиции, за закупуване на е, времеви слотове и така нататък компаниите от трети страни имат много по-големи предимства, защото европейските компании всъщност се сблъскват с много ограничения и много строги пазарни условия. И накрая в финансовите си отчети те излизат на червено. И според мен просто намаляват средствата и растат загубите. Може ли да ни дадете малко по-ясна представа за това какво може да прави парламента по тази тема от тук нататък? Штатите, Израел, африкански страни, други страни може би има неща, които можем да направим, но от е, голямата картина не можем да се съсредоточим на подробностите. Thank you. Well, that just leaves it to, to... Председателят. Май вече остана само аз да взема думата. Искам да подкрепа е, мнението на колегите. Именно важно е да говорим за щатите, за Канада, Бразилия, но много интересно да чуем какво се случва с Индия, Русия, Китай, Сингапур. Какво, какво се случва с споразуменията ни с тези страни? Обединените арабски емиратства и така нататък. Какво, какво се случва там? Защото като отида на моето летище регионално, Манчестър, много го обичам, както и колегата ми тук, но на терминалите наблюдавам следното. Е, полетите за Европа, Virgin, е, полети за извън Европа, Virgin има един полет до Америка. Къде са другите? А, катарските авиолинии, Емиратствата, Сингапур, те е, се обслужват от Етихат. Няма нито един на регистрирана европейска авиокомпания, освен е, Върджин, която да обслужва такива линии от регионални летища. И е, това е защото господин е, Кан има абсолютно е, крайна концентрация, с разлучаване върху идеята за възловите летишни центрове. Много летя през Париж Чарлз Дегол. Много слушам за него. Общо взето старая се много да не лета от Хитро, Франкфурт също често бива споменаван. Така че е, имам е, цялата тази идея има пряко отношение към моя живот. Но, е, примерно, е, снижаването на нивото на е, услугите. Господин Алкадрал и подигна въпроса за сдруженията на авиокомпаниите. До къде сме стигнали с това? Аз не знам кога ще дойде времето, когато ще престанем да си е, взимаме билети за Луфтханза, по-скоро ще купуваме билета за Стар Алайанс. В Майчестър, това, което се случи, може би либерализацията не отвори много нови дестинации, но определено снежи е, качеството летателните средства. Сега, примерно, когато се пътува през Атлантика, в никакъв случай не се ползват най-комфортните самолети, примерно 757 използваме, където, да ви кажа, че ако седите в ниската ценова класа далеч, далеч не е удобно. Помните ли господин Каяха? А, всички е, истории за това каква супер сделка сключихме с щатите и някои от нас тогава коментирахме, че Цялата тая история е в момента да дадеме е, предимства на американците и да така малко конфитюр да им дадем, а след това да чакаме да дойде някакъв е, и при нас. Но мога да ви кажа, че европейската бурканче с конфитюр си остана чисто празно. Ето, пъхам си пръста и нищо не мога да извада оттам. там. Така че тези обещания, които имахме, не, нищо не стигна до нас. Господин Каяк изчезна и не може да ни обясни е, какво се случи. Та, нека да си казваме нещата честно. С Америка стигнахме до максимума, който можехме да получим. Ой, добре, ама не ни казвайте колко прекрасно споразумение сме случили. Сключихме просто споразумение. Това е. Много интересно е, че докладът всъщност подкрепя точно това, което ние така през цялото време интуитивно подозирахме по отношение на тези споразумения. Не знам, можем ли да направим система на оценка от А до Е или F, което ще е двойка и ние сигурно сме някъде е, в е, оценката Б или С. В никакъв случай не е, е най-добрата. Може би не и двойката, но като че ли някъде се движиме така в средната оценка. Господин Болдуин ми се струва, че доклада показва, че трябва много радикално да преосмислим нещата. Благодаря. Ами направо ме насъдихте на пачи яйца, господин председател. Е, това е право на председателя. Добре е, че можем да обсъждаме тази важна тема още веднъж. Е, доклада на господин Маринеско е много добър, между другото. Имаше интересни коментари и те показват интереса, който вие демонстрирате към тази тема. Доклада, който обсъждаме тази сутрин, също е интересен. Презентациите бяха прекрасни. Благодаря. Виждате, че се повдигат много различни въпроси, като схемата за търговия с емисии, единното европейско небе. Ако почна да говоря по всички тези теми, ще ми изключат микрофона, така че нека да се концентрирам върху най-важното. Като цяло смятаме, че тона на доклада е твърде отрицателен. И по отношение на нашите постижения в ЕС, и по отношение на перспективите. А нашето съобщение представлява премислене на положението и съвет се опитва да премисли положението. Въобще има сериозен контраст между стратегиите. На страница 72 се казва, че златния век на авиацията е приключил. И за златен век се определят 90-те години. Освен това казва се, че ЕС не улеснява положителните тенденции, а те се случват въпреки политиките на Европейския съюз. Доста категорично изказване. Има и някои странни фактически грешки тук. Нека да цитирам отново. Данните за трафик с а, страните, с които имаме споразумение, са същите като с, с страните, с които нямаме споразумение. А вече се каза, освен това, че няма кой знае какво въздействие на споразуменията. Доста категорично изказване отново. Да вземем, например, Марокко. Казва се нулево въздействие. Преди споразумението с Марокко Трафик между ЕС и Тунис беше два пъти по-голям, отколкото този с Марокко. След влизане на споразумението с Марокко, трафика към Марокко надхвърля този към Тунис. През 2006 6,6 милиона пътници, 2011 11 милиона пътници, а по отношение на Тунис няма увеличение, значи 14% увеличение с Марокко. Виждате, че за економиката има, поне според нас, 3 милиона и половина, 3 милиарда и половина ползи. Други твърдения, доста, е, доста конкретни и противоречиви, според мен. По отношение на СТО, аз е, съм водил преговори по търговски споразумения, трябва да ви кажа, че основният принцип в СТО е принципа на най-облагодетелстваната нация. Тоест, онова, което предлагате на една страна, предлагате и на всички останали. Не знам дали следите преговорите, господин Хан, но си мисля, че СТО е привлекателна за услугите в областта на авиацията. Съвета призовава комисията да предприеме стъпки иска се връщането на златния век, ами за да стане това, трябва да има повече Европа. Приемам, че не може да има единен подход за всички, както каза господин Хан. Всяко споразумение има конкретни черти. И ЕСА ЕС САЩ като споразумение днеска взема първо място. Това споразумение не е фиксирано във времето. Пазарният достъп, контрола, благодаря, че го споменахте, други регулаторни въпроси, всичко това е обект на постоянни дискусии в съвместния комитет, който беше споменат. И като си има предвид, че сключихме споразумение с Канада и сега имаме и економическа криза, твърде рано е сега да се твърди, че тези споразумения не работят. Така че оценките, за които говорихте, господин председател, по-скоро са срочни оценки, а не за годината. Миналата седмица имаше конференция в Монреал, където позицията на ЕС беше единна. Очакваме с нетърпение разговорите и с страните от Персийския залив. По отношение на това, което вие казахте, господин председател, обърнете внимание на заключенията на съвета. Те призовават за конкретен подход към Турция, Русия, някои страни от Персийския залив и при възможност Китай. Така че виждате, че се иска конкретен подход – не се иска мандат за преговори, единен по своя характер за всички тези страни. И накрая, по отношение на процедурата. Много се радваме е, в генерална дирекция МУВ, че се обръщат е, че се обръща внимание на някои конкретни въпроси, които засегна господин Пробст – Има едно сериозно обвинение. Комисията не дава достъп на парламента до протоколите по тези споразумения. Същност, господин Пропст имаше пълен достъп до докладите и той би трябвало да го каже. Ако парламента поиска такъв достъп, ние трябва да направим проверка дали имаме право да даваме такава информация и ако тази проверка каже, че няма проблем, ние ще дадем тези документи. Това е от моя страна. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Болдуин. Да, доклада е негативен по своя характер. Аз а, много обичам кучетата и ако ни сравнявате с едно зло куче, няма проблем. И така, господин Ван Дештайн, бихте ли отговорили, след това ще е господин Пробст и след това господин Хан. Благодаря, господин председател. Само по един или два въпроса, които бяха зададени във връзка с споразумението ЕС САЩ. Инвестициите, например. Това е проблем с регулаторното сближаване. В началото се опитах да загадна това. Ако приемем такъв подход, трябва да бъдем изключително конкретни. Например, по-добре е да има по-добро социално споразумение за заетите. Например, за пилотите от двете страни на Атлантика. Пилотите са нещо като посланици на индустрията. Правят се аналогии с положението на пилотите в ЕСА и САЩ. Има големи разлики, обаче не знам как можем да решим проблема. Ако пилотите сметнат, че би било добре да се създадат трудови съвети в рамките на алиансите от авиокомпании, то може би ще направим стъпка в правилната посока. В САЩ ще има някои трудности по отношение и на чуждестранните инвестиции – Що се отнася до връзката между авиацията и другите отрасли? Новите търговски преговори би трябвало да включат идеята за либерализация на инвестициите и в частност за либерализация на авиацията. По този начин ще може да се търси равновесие между различните отрасли – Вероятно знаете, че в САЩ обаче ще има нужда от е, много сериозна промяна на законодателството, за да се премахнат бариерите. Споменахте проблеми с някои конкретни страни. Казахте, че трябва да се преговаря на ниво Европейски съюз и казахте, че не е задължително да се преминава към цялостно споразумение, а само да се решат някои проблеми, мога да дам за пример някои страни. По отношение на тези страни, които не искам да споменавам конкретно, трябва да кажа, че Европейския съюз няма кой знае какъв инструментариум за действие. И съюза не може да влияе нито положително, нито отрицателно. А понякога е необходимо да се действа така, че да има отрицателни промени. Така приключвам. Благодаря. Господин Пропст. Благодаря. Бе зададен въпрос за свободен обмен между Европа и Штатите. Както се опитах да кажа, според мен е двустранните споразумения не могат да убедят страните, че има смисъл да се направят концесии. Действително, спомена се тук, че има различни страни, различни видове споразумения. Говорихте, питахте какво се случва с Китай, Индия и така нататък не е възможно. Е, тези страни не искат да преговарят на европе... с е, страните на европейско ниво. Просто съвета може да им каже преговаряйте, но страните не искат. Така че, ако от светните партньори не искат, е, тогава трябва да се търсят други начини. Трябва да се търси, примерно, да има измерение, секторно измерение. Ако ако искаме да си постигнем целите от 2002, според мен е, трябва да се търсят съответните средства или двустранни споразумения с някои страни членки, но разбира се, за това на моменти липсват е, е, инструменти, като примерно инструменти за търговия или за съдебни спорове ако не, може да се търсят други, други средства. Също така, ако трябва да се прибегне към един форум, примерно панел, който да се разрешават нерешените въпроси, и стане ясно, че на такъв форум не могат да се решат тези въпроси, иначе трябва да се откажем, трябва да се търсят други, е, други е, начини, както е въпросът и е с целите, нали, дали искаме либерализация или искаме протекционистични мерки, това трябва да се реши. За сближаването на регулаторната рамка. Според мен в двустранните е, споразумения да има правила за трафик, това според мен е грешка. Има много, много различни възможности да се говори за регулаторно споразумение с сближаване с партньорите. Има се такива споразумения за Штатите, Канада, Бразилия, Русия немалко и с Канада за права на трафик и така нататък. Тоест, има, има страни, които по чисто економически, индустриални е, съображения развиват и своята индустри... политика в е, индустрия за въздухоплаването, имат интереси да правят е, подобни, подобно сближение, т.е. да има максимално сближаване на изискванията, така че съответен е, самолет, който е произведен в една страна, да може да бъде сертифициран в друга. Има обаче страни, които нямат такъв е, интерес. И е, от общото авиационно пространство на моменти просто затруднява а, различни аспекти на, на споразумението. От съответните споразумения, които са сключени обаче, има страни, които и печелят, защото те до тогава не са имали е, споразумение. Сега има потенциални права, които се е, разкриват посредством тези споразумения. Въпросът обаче е дали се използват. Ако някоя страна не ги използва, значи тя просто няма нужда дали трябва да се ограничават някои възможности в споразумението с щатите, въпросът е дали трябва, дали е, има нужда те да се използват. Понякога просто не се налага. Господин Балдуин дава примера с Марокко, там нещата върват много добре. Но аз се отговорих, да, да, всичко това вървеше много добре до 2001 година когато Марокко реши да си смени политиката. До тогава имаше протекционистична политика, след това те се решиха, че е по-интересно да развиват туристическата индустрия и затова те се отвориха едностранно, т.е. разрешиха на всички компании, които имат интерес да бъдат там. Така че оттам идват тези цифри много големи. Ако е, Марокко беше запазил традиционната си политика, тя нямаше да. Страната нямаше да проговаря на ниво Европейския съюз. Тя го направи просто защото се отвори едностранно. А, много би било добре да има споразумение с е, Китай или с Русия. Отделно би било, но дали и кога не е ясно. Сега знаете, че за прелетите над Сибир се взимат съответни такси и Русия в никакъв случай не иска да се откаже от тях. И в такъв смисъл тогава те няма и да са готови да се включат в международните схеми. Ако, ако беше възможно да се постигнат такива изисквания в международната рамка, тогава ще е добре, обаче не винаги може да се постига това. говорихте, че не, нямате достъп до протоколите на съвместния комитет, но в края на краищата на мен ми отне три месеца да получа среща с комисията. Те не ми ги дадоха всъщност, само ми показаха протоколите. Аз лично не наричам това свободен достъп. А, евентуално а, те искаха, ако искам да ги видя втори път, да дам доклада, за да могат да го контестират и така нататък. Значи, три месеца време ми отне да искам разрешението, за да да седна на едно бюро и да прегледам протоколите в края на кращата. Тези документи ми бяха необходими, за да видя дали споразуменията до днешен ден дават положителни резултати. И моите заключения няма да променят ситуацията. Протоколите, които ми бяха предоставени, показаха, че всъщност няма големи, големи постижения по отношение на регулаторното е, сближаване. Много съжалявам, не мога да кажа нищо различно, защото нищо друго не се съдържаше в документите. Господин Кан? Господин Хан, всъщност доста въпроси бяха насочени към мен. Ще карам подред да се надявам, че няма да пропусна нито един въпрос. Напомнете ми, ако го направя. Господин Кун говори за СТО и за споразумението за свободна търговия свързвам този въпрос с казаното от господин Болдуин от комисията. Не знам дали СТО ще реши да включи авиацията. В момента тя е изключена от търговските преговори. Трябва да споменем този проблем, когато обсъждаме търговското споразумение с САЩ. Ние предпочитаме да има съвместен комитет с САЩ и да се включва авиацията в рамките на услугите. В дългосрочен план, говорим за десетилетие, СТО може да получи цялостни правомощия, включително и върху авиацията. Но в момента ние предпочитаме самата индустрия и КАО да се занимава с този въпрос. Тук се включват сигурността, безопасността, управлението на летищата в близко бъдеще може да се включат и въздушния контрол и някои други елементи, например. Въпроса към господин Хадрауе. Има известна логика в това, което казвате. Дали има принос от тези споразумения с трети страни. Преди да започнем разговор с която и да било от трета страна, трябва да направим анализ на пазара, да видим статистическите данни, да преценим въздействието. Всяко едно споразумение с трета страна би трябвало да подобри положението на европейската индустрия, но това не може да се счита за даденост. Защо това е така? Авиокомпаниите действат като търговски субекти и те се вълнуват най-вече от бизнеса си. По отношение на трансатлантическите споразумения, например, целта е да има максимално оползотворяване на пазара. Ако се вземе предвид обаче схемата за търговия с емисии, там вече се създават проблеми. Асоциации като нашата, които могат да бъдат намерени и в Вашингтон, например, изхождат винаги от търговската страна на нещата. Оратора продължава на английски. Мисля, че за бъдеще ще имаме споразумения, които да са насочени най-вече към търговията. Подхода спрямо различните трети страни трябва да е един и същ, но би трябвало да сме малко по-смели – когато говорим за права на трафик. И трябва да решим дали да включим, например, въпроси свързани с а, труда. Много различни права има тук. Права на сигурност, права на безопасност на пътниците. Мисля, че би трябвало да търсим стандартни споразумения и като казвам стандартни, това не означава, че подхода трябва да е един и същ. Госпожа Фостер говори за страните от БРИК, но и не само. Имаме Молдова, Марокко, Азербайджан. Всички тези страни са различни по своя характер. Има някои страни, които ни създават повече проблеми от други и когато се премине към някаква конкретна политика, трябва да се направи цялостен анализ. И накрая, но не и на последно място по значение, коментарите на председателя. Съжалявам, че смятате, че услугите на европейските авиокомпании са се вълшили. Надявам се, че ще решите в крайна сметка да се обърнете с вашите виждания към авиокомпаниите, тъй като аз нямам право да давам мнение от името на всички. Госпожа Фостер. Извинете ме, господин председател, но искам да взема отношение показаното от господин Пробст и колегата му. Направо не ми се живее, като виждам какво правим във връзка с тези споразумения за въздушни услуги. С тях има особено големи проблеми. Попитахме ви какво искате да предприемете по отношение на Русия, Китай и други. Казахте, разбира се, че проблемът с Америка е свързан с пилотите, но проблемът не се свежда само до това. Ако някой мисли така, той греши, тъй като проблемът не е в пилотите, проблемът е в Конгреса и в нечи интереси. Освен това, според мен, има борба за надмощие. Не ме интересува борбата за надмощие между вас и съответната генерална дирекция от комисията. След днешното разискване нямам много основания да ви вярвам. Нека да бъда съвсем честна. Въобще не ме интересува какви са различията ви с някой служител от съответната генерална дирекция на комисията. Не ме интересува и по какво сте постигнали съгласие с него. Интересуваме обаче какви резултати постигате и искате да постигнете. Искам, когато се обръщате тук към нас, да ни дадете точна информация, да отговорите конкретно на въпросите ни, да сте градивни. Искам информация, която да мога да предам на гражданите ни. Това бе заключителната ми бележка. Благодаря, господин председател. Председателят, мислех си, че имате процедурна бележка, но няма нищо. Някой от гостите ни иска ли да вземе отношение по казаното? Не. Ще се върна на аргументите на господин Ван Денштайнен. Опитът ми с Конгреса показва, че той заобикаля профсъюзите. Избягва ги. Дали това е типично за Конгреса или не, не знам, но е факт. Това мога да кажа показаното от господин Ванденштайнен. Благодаря на тримата ни оратори за участието. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Благодаря и на участвалите колеги и депутати. В 3 часа ще продължим работа. Ще говорим за програмата за действие на работната група в областта на туризма.